местата си. И така. Съгласно дневния ред, преминаваме към гласуването по 7 предложения за резолюции по свободата на информация в Италия и другите държави членки на Европейския съюз. Първото предложение за резолюция е съвместно предложение от три политически групи – НП, е, консерваторите и реформистите. И е, е, групата Свобода и демокрация няма изменения. По именно гласуване по тази резолюция, моля гласувайте. Si han votado todos, se cierra. Всички ли гласуваха? Bien. Se cierra la votación. Край на гласуването. 644 гласа подадени, 297 за, 322 против, 25 въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към гласуването по предложението за резолюция от НП. Няма изменения. Господин председател, искам думата по 157 член, точка първа от правилника, във връзка с едно изменение от групата НП по съвместното предложение за резолюция за свободата на информацията в Италия и други държави членки в Европейския съюз. Мисля, че тук обсъждаме въпрос, който е, е срамен и не трябва въобще да се обсъжда, е, камо ли да се говори по него. Мисля, че тук говорим за ситуации, които се повториха и в Португалия по време на предизборната кампания. Смятам, че всички, които подкрепят това изменение, демонстрират своята нетолерантност към интернет и се държат като инквизицията. Хосе Сарамаго при... получил Нобелова награда а, по литература съвсем ясно може да потвърди това. Благодаря много. С това преминаваме към гласуването по а, предложението за резолюция от ТНП, по което няма изменения. Оттеглено е искането за поименно гласуване. Ще гласуваме с тигане на ръка. За. Против. Въздържали се. За да няма каквото и да било съмнение, нека да направим електронна проверка. Се цирра votación. 678. Край на гласуването. 678 гласа, 258 за, 347 против, 73 въздържали се, отхвърля се. Pasamos a votar la propuesta de resolución del grupo de Нека да преминем към гласуването по предложението за резолюция, подадено от консерваторите реформистите. Няма изменения не оттеглено искането за поименно гласуване. Гласуваме с дигане на ръка за, против, въздържали се. Искате ли да направим електронна проверка? Добре, добре. Моля, гласувайте. Се cierra Край на гласуването. 678 гласа са подадени, 301 за, 351 против, 26 има въздържали се. Отхвърля се. Господин председател, по точка 147 от правилника, нека да препомня, че е, в Европейския парламент по в дебата по правата на човека в света през 2007 година реши да не споменава конкретни народи, е, е, както бе предложил ЕНП, е, така че трябва да споменем същото. Трябва да направим същото прямо измененията подадени от групата ЕНП, особено споменаването на на президента на Италия Джорджо Наполитано. Благодаря много, господин Сасоли. И така, вие смятате, че е, съгласно 147 член от е, нашия правилник, е, тук говорим за недопустимост на предложение в резултат на вашата искане. Председателя Бузик много внимателно проучи този въпрос в най-големи подробности. И заключението му бе следното. Изменения 7, 8 и 9, измененията, които ви, вие имахте предвид, са пряко свързани с текста, който се изменя. Второ, те нямат за цел да заличат или заменят целият текст, нито имат за цел да изменят няколко точки от текста, нито биха повлияли на различните езикови версии. В резултат на тези заключения е строгото прилагане на разпоредбите на член 147 и като се има предвид приложението на този член, с... изводът е, че всички условия за недопустимост на тези изменения са изпълнени имен... Според председателя те са допустими и така. Опоменаването на господин Наполитано, човек, когато много уважаваме, ще бъде оставено, защото ние можем да споменаваме имената на политически личности в нашите текстове. В нашите текстове. Има и други альтернативи в правилника, господин Сесоли. Ето, например, можете да подадете устно изменение или пък можете да гласувате против това, тези изменения. Това са альтернативите, с които разполагате. Господин Мауро, имате думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с, интер... с тълкуването на пред... правилата, е, направено от председателя. Имам предложение за основно изменение. Да запазим тези изменения и да е, се предложи следното името на президента на републиката да бъде изключено. Обикновено ние е, не упоменаваме е, личности по именно, така че мисля, че можем да е, премахнем е, само неговото име Джорджо Наполитано. Да покажем своето уважение към президента на Италия, който бе изслушано всички членове на политическите групи. Благодаря много, господин Мауро. Господин Риналде иска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Запознах се с изявлението на председателя по отношение на допустимостта. Искам да помоля да се отеглят предложенията за изменение. Не мисля, че е, няма да е достатъчно, ако заличим само името, защото е, там се посочва президента на страната и е, мисля, че това е ритуал, е, който не е нарушаван до сега. До сега, например, е, кралицата или пък е, президента на Федералната република не са споменавани в резолюции. Това би означавало инструментализиране, ако бъдат споменавани имена. Господин Сасоли. Вие бяхте този, който постави въпроса. Внесено е предложение от господин Мауро като отговор на вашето предложение. Искате ли да кажете нещо по този въпрос? Ние сме за това да се е, да не се включва името на нашия президент, както малкото име, така и фамилията. Ние ще гласуваме против изменението. Добре. Това означава, че ще трябва да заличим собственото и фамилното име на италианския президент и сега а, съвместно предложение за резолюция на социалистите, либералите, зелените и ГУЕ и всички предложения за резолюция се изменят с нов текст съгласно това предложение. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по а, изменение 10, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 687 подадени гласове, 306 за, 38 въздържали се, 343 против, отхвърля се. Изменение 8 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 676 подадени гласове, 318 за, 343 против, 15 въздържали се, отхвърлят се. Сега устно предложение за изменение от господин Мело. Господин Мело, моля. Става дума за следното. Дали трябва да се съжалява, че влиянието на социалистическото португалско правителство е довело до е, отражение върху националната телевизия и за това искаме да чуем компетентния органски, португалски орган. Благодаря, господин Мело. Някой има ли против това устно изменение? Благодаря. Не се допуска устното предложение за изменение. Гласуваме по параграф 3, начало на гласуването. Край на гласуването. 677 подадени гласове, 338 за, 320 против, 19 въздържали се. Приема се. Гласуваме по параграф 4 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 686 подадени гласове. 339 за, 326 против, 21 въздържали се. Приема се. Изменение 6 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 687 подадени гласове, 301 за, 368 против, 18 въздържали се, отхвърля се. Параграф 5 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 686 подадени гласове, 345 за, 324 против, 17 въздържали се, приема се. Параграф 6 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 684 подадени гласове, 342 гласа за, 327 против, 15 въздържали се, приема се. Гласуваме по параграф 7 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 687 подадени гласове, 346 за, 318 против, 23 въздържали се, приема се. Сега гласуваме по параграф 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще подложим на проверка. Не беше много ясно е, какъв е резултата. Начало на гласуването. Край на гласуването. 687 подадени гласове, 345 за, 323 против, 19 въздържали се. Приема се. Ситуация 7. Гласуваме по изменение 7. Начало на гласуването, по именно гласуване. Край на гласуването. 688 подадени гласове, 302 за, 346 против, 40 въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по изменение 9, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 683 подадени гласове, 326 гласа за, 335 против, 22 въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по съображение Б. Кой е за? Кой е против? Мисля, че се приема, но нека да подложим на проверка начало на гласуването. Край на гласуването. 688 подадени гласове, 343 за, 326 против, 19 въздържали се. Приема се. Изменение 2 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 690 подадени гласове, 269 за, 338 против, 83 въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. Про... За, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 3. Съображение С. Гласуваме на две части. Поименно гласуване по втората част. Извинете, сега гласуваме за първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по втората част. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 689 подадени гласове, 339 за, 331 против, 19 въздържали се. Приема се. Втората част се приема. Сега. Изменение 1 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 691 подадени гласове, 271 за, 339 против, 81 въздържали се, отхвърля се. И сега съображение Д, кой е за? Против? Мисля, че се приема. Въздържали се? Приема се. Изменение 4 по именно гласуване – Начало на гласуването. Край на гласуването. 688 подадени гласове, 261 за, 338 против, 89 въздържали се, отхвърля се. Устно изменение на господин Сачи. Вие имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да припомня на всички, че Европейският парламент не би трябвало да приема резолюции, които приемат, прилагат дван стандарт. Именно заради това искам да цитирам тук един пример от моята страна, от Унгария, където министър на финансите откриваше наказателни е, производства срещу журналистите, защото не му харесваше какво те пишат за него. Затова мисля, че ако се споменава президента на Италия в текста, а пък не се споменава какво се случва в моята страна, това е двоен стандарт. Именно заради това призовавам колегите да не е, гласуват подкрепа на това изменение, защото това би показало, че вашата дейност представлява само едно шоу. Просто се оказва натиск на президента на една държава, който не е от вашето политическо семейство. Но нямаше да се държите така, ако той беше социалист. Така че нека да гласуваме правилно по това изменение. Парламентът не трябва да приема двойни стандарти. Защото когато има натиск върху журналисти, които разкриват случаи на корупция, правителството в Унгария сезира съда срещу господин Томаш, Томаш Пиндрох, известен журналист и а, също така бе а, открито производство срещу един журналист, който а, изследва, прави а, разследване, журналистическо разследване по въпроса за корупцията и е един от кандидатите за комисар в Европейския съюз. Така че покажете, че действително искате свобода на медиите в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Сайо. Устното изменение беше прочетено. Има ли е, член на Европейския парламент, който е против устното предложение за изменение на господин Сайо. Моля тишина, госпожи и господа, успокойте се. Изменението, предложено от господин Сая, се отхвърля. Сега гласуваме по съображение Д по именно гласуване, начало на гласуването. Гласува се съображение Е. Край на гласуването. 684 подадени гласове, 331 за, 327 против, 26 въздържали се. Приема се. Изменение 11 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 689 подадени гласове, 319 за, 344 против, 26 въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по а, цялостното а, съвместно предложение за резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 686 подадени гласове, 335 за. Прочо! 338 против, 13 въздържали се. propuesta, la propuesta. Уважаеми дами и господа, Сеньор Мауро, сиентесе. Господин Мауро, моля, заемете местата си. Сега изменението, предложено от зелените и Европейски свободен алианс, тук нямаме а, предложение за изменение. Кой е за? Кой е против? Ще подложим на проверка начало на гласуването. Край на гласуването. 675 подадени гласове, 321 за, 346 против, 8 въздържали се. Отхвърля се. Предложение за резолюция на парламентарната група ЕФТ. Няма предложение за изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Ще подложим на проверка начало на гласуването. Край на гласуването. 676 подадени гласове, 257 за, 399 против, 20 въздържали се, отхвърля се. Сега предложение за резолюция на Гуе Енгел, Северна зелена левица, няма изменения. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега предложение за резолюция Не, сега гласуваме по предложението за резолюция на парламентарната група на социалистите и демократите. Няма изменение по това предложение за резолюция. За, против, въздържали се. Сега ще подложим на проверка начало на гласуването. Край на гласуването. 683 са подадените гласове. 333 за, 345 против, 5 въздържали се, отхвърля се. И съвсем накрая ще гласуваме по предложението за резолюция на АЛДЕ, Алианс на либералите и демократите. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Подлагаме на проверка начало на гласуването. Край на гласуването. 684 подадени гласове 338 за, 338 против, 8 въздържали се. Отхвърля се. Господин Мауро. много ви моля. Имате думата, надявам се, по процедурен въпрос. Господин председател, искам да информирам за нещо лошо, което не е свързано с това гласуване. И искам парламентът да ме изслуша. Парламентът трябва възможно най-скоро да подаде е, информация за защита на нашия имунитет. Един депутат от е, нашата делегация тази сутрин е установил, че полицейски служители са проникнали в неговото частно жилище тук в Страсбург и това е инициатива на италианските съдии, които са разпоредили извършване на претърсване на частни помещения на европейски депутат. Това е ясно нарушение на нашия имунитет и на нашите права. Искам този парламент и председателството да наредят проверка дали тази мярка на италианската полиция срещу депутата Мастела не представлява нарушение на нашия имунитет. Благодаря, господин Мауро. Председателството ще разгледа въпроса. Разбира се, много важно е да защитаваме нашите привилегии и имунитети. Господин Лансбергес има думата. Уважаеми колеги, надявам се, че този злополучен вод срещу закона в Литва, който всъщност още дори не е прият, е, помага да се разбере от колегите каква е опасността. Европейският съюз не трябва да се превръща в Съветски съюз. Благодаря, господин Лансбергес. Преминаваме сега към обяснение на вота. Господин Либелини има думата. Господин Либелини има думата.